163 от нашия правилник. Най-напред давам думата на господин Клод Рулен. Господин Рулен, Клод. Госпожо председател, Директивата е, за командироване на работници е една от най-чувствителните теми, както за работниците, така и за ръководителите на предприятия, особено в е, строителството и е, в шосейния превоз. Всеки ден към мен се обръщат както работодатели, така и граждани, защото социалният дъмпинг е един бич, на който се основава отхвърлянето на Европейския съюз. И ние трябва категорично да се борим срещу него. Директивата за приложението е, трябва да отстрани някои слабости в е, директивата за командироване на работници. Е, но много спешно трябва да се транспонира в националното право. Това трябва да стане амбициозно, за да се гарантират правата на работещите, както и да се сложи край на измамите и на нелоялната конкуренция. В тази област националните власти в европейските страни трябва да могат да стъпят на опита и на познанията на социалните партньори. Още от сега е необходимо да се замислим върху начините за частично преразглеждане на тази директива. Благодаря ви. Благодаря. Следващият господин Молнар Шаба. Една минута. Господин председател, искам да цитирам нещо ужасно. Моля ви, говорете в микрофона, казва председателя. Okay? Well, speak, please. Okay. So, Бих искал да кажа следното. Не, не искаме хора Ние не искаме да има много различни хора около нас. Ние искаме да запазим Унгария за унгарците. Това не го каза някой националист или екстремист, а нашия министър-председател Виктор Орбан вчера. Това са расистски ужасни слова. Това, това е, е обида за френския народ и за паметта на убитите. Нашия министър председател още веднъж доказа, че неговото място не е чрез, сред европейските литрови. Аз бях вчера в Париж. Тук не, не става дума да се изключи някой, става дума за европейските ценности, европейските идеи защото е, искам да кажа тук в Европейския парламент, че при министър-председателя Орбан не говори от името на унгарския народ. Ние все още искаме нашите ценности да е, възтържествуват. Господин Джам... Е, Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги, на фона на събитията от Париж в които се видя и се случи истински ислямски терор над европейските ценности съм изключително обезпокоен от новините и от предположението че голям брой нелегални мигранти които се намират на територията на европейски държави ще бъдат върнати обратно в българя. ситуацията в момента изисква изключителна европейска солидарност изисква сериозен разговор по темата с нелегалните мигранти и изисква решения да бъдат взимани на общоевропейско ниво в духа на общата европейска отговорност и на общата европейска солидарност. българя не може да си позволи да издържа на територията си огромна група нелегални мигранти с недоказан произход и неполучили съответния бежански статут. сегашната ситуация в европейския съюз налага изграждане на обща политика за сигурност и налага едно общо поведение което да гарантира едновременно и нашата сигурност и запазването на нашите права и ценности. благодаря ви. Благодаря ви. Една минута, госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. В Венецуела Венецуела се, има борба срещу интернет, е, срещу медиите, срещу журналистите. Е, това е ежедневие, е, което се доказва от фактите. В Белгия видяхме, че се предоставя убежище на граждани на тази страна. Аз съм дълбоко очудена, защото въпреки критиките, въпреки е, това, че това беше осъдено, ние не сме го направили. Мнозинството от Европейския парламент, 75% осъжда това, което става в тази страна. Правителството на Венецуела трябва да поема своята отговорност и гражданите трябва да могат да прилагат е, да се възползват своите човешки права. Тук е, бяха посочени портрети, например на Морено Роса. Е, вие сте член на съпротивата, ние сме на ваша страна, ние ще продължим да се борим и ще правим всичко необходимо. Благодаря. Следващата. Господин Силикиотис. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. На 6 януари Турция продължи незаконно да да продължава да, да действа в е, изключителната економическа зона на Кипър. Правата на Република Кипър са е, потъпкани. Има, имаше усилия за, за, за преговори за решаване на кипърския проблем, но те не могат да продължат по този случай трябва да им припомниме резолюцията на Европейския парламент, която изисква от Турция да престане с тези действия. Европейския съюз трябва да предприеме мерки и а, да принуди Турция да прекрати своите е, дейности в економическата зона на Кипър, както и на международните компании, които е, действат там. Трябва да се оттегли Нартекс и Турция трябва да престане с тези незаказни дейности, господин е, Себастьян. Queridos colegas, Скъпи колеги, на 15 януари Европейската агенция по лекарствата ни съобщена много добра новина за борбата срещу хепатит С, а именно, че лекарства минало през всички необходими тестове и се предполага, че това лекарство може да излекува 95% от заболелите. Но за нещастие в Испания едва 6-7 хиляди от болните ще могат да се възползват от него, а би трябвало да могат да се възползват 30 хиляди души. Двама души дневно загиват от това заболяване всеки ден. В Мадрид и в други градове в Испания бяха затворени болнични заведения, спасяват се банки, но не се спасяват човешки животи. Ясно е, че цените, които предлагат фармацевтичните компании, са прекалено високи и вследствие на това безотговорно поведение хора губят живота си. По този начин просто правителство става става съучастник на това престъпление. E Казва ни се, че трябва да останем в Европейския съюз заради работните места. През 2000, обаче е, хиляди загубих е, е, работните си места в моя избирателен район, защото беше приложена директива. Сега ние продължаваме да говорим за енергетика и всичко това беше направено от Ед Балибар, от държавния секретар по плана. И за това аз искам да попитам господин Балибар, Али Бартери, той ще бъде кандидат. Защо не направиха нищо, за да спасят тези работни места? Защото е, съвместно ние загубваме работни места в нашата общност. Е, аз наблюдавам работните хора, работещите се в моя избирателен район и в моята страна. Е, вие забравихте общности като тия град и накрая ще съдят по действията ви, защото вие трябва да застанете зад трудещите се в Обедненото кралство. Е, Господин Балцо. Госпожо председател, благодаря ви. Построяването на Южен поток е альтернатива за, е, гори, за е, доставка на горива в Европа. Но не, нелоялните конкурентни правила в Европа всъщност е, е успяха да е, провалят този проект и всъщност само Германия може да се е, възползва от е, това. В е, Унгария се казва, че е, този газопровод и петролопровод е, може да бъде опасен за Европейския съюз. Но аз не знам всъщност, чии интереси в момента се е, е, подкрепят и е, за, за интереси се работи? За гражданите или за някой друг? Госпожа gospođo predsjednice благодаря ви госпожо председател. Като защитник на върховството на закона, аз искам Европейската комисия да изиска от Сърбия да забрани измененията на закона за организацията на държавните органи, тяхното участие в разследванията и съдебните процеси, свързани с военни престъпления. В противен случай Сърбия не може да продължи пътя си за интеграция към Европа, защото се нарушават права на хрватски граждани. Сърбия съди хрватски граждани за предполагаемо престъпление срещу друг, други хрватски граждани на хрватска територия. Този закон е абсурден, тъй като хрватският войник Марич беше задържан на сръбска територия и е задържан вече от повече от 5 години. Ето защо аз изисквам европейска... искам призовавам Европейската комисия да изиска от Сърбия да за... отмени този закон и господин Марич да бъде изпратен в Харватия и да има право на справедлив процес. Благодаря ви, госпож... госпожа Петър, господин Язичи Щитър има думата. Колеги от том, че у нас... Чест... Госпожо председател, аз искам да говоря за законодателството, което беше прието във връзка с държавните поръчки. Е, това ще доведе е, е, до законодателство във връзка с разпределението на държавните поръчки и по този начин европейците ще постигнат съгласие по принципа за разпределение на държавните поръчки. И това ще бъде много полезно, защото по този начин ще ще може закону... Е, е, работодателите е, да се запознаят с правилата и дружествата ще могат да работят в целия Европейски съюз. Тези промени в законодателството ще дадат възможност на малки и средни предприятия и на големи дружества да участват в търгове за обществени поръчки и за създаване на работни места. Аз приветствам директивата за обществените поръчки, но трябва да наблюдаваме как ще се прилага това и да се надяваме накрая да се разшири нейния обхват. Следващия изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да говоря за трафик на човешки същества и по-специално на децата. Това е една от най-печелившата криминална индустрия в, в света и, и всек, всека година мил, милиони, между 27 до 35 милиона душ, хора в свет, света са превърнати в роби. Това е горе-долу колкото населението на Полша. А, можем да помогнем на децата чрез стрес обучение, като направим всичко възможно да ги извадиме от бедността. По този начин можем да им спестиме това те да станат жертви на трафик. Ние трябва да работиме заедно, единно, за да се бориме срещу това престъпление, за да можем да защитиме децата в цяла Европа. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Сан. Thank you, Madam President. Благодаря ви, госпожо председател. През е, последните години изградихме една добра стратегия за сигурност на еврозоната чрез най от инструменти за наблюдение на економическата и финансови политики на държавите членки въз основа на обективни параметри. И благодарение на тази система оставаме с впечатлението, че има по-добър контрол тогава защо събития като изборите в Гърция предизвикат такива големи притеснения? Еврото е политически проект и за това е толкова важно да не допускаме неговият провал. Това е основната сила и основната слабост на проекта. Проектът беше се основава на голямата нежна сила, която, с която разполага Европейския съюз, но от самото началото е не разплащане под федерални структури, за да гарантира стабилността на единната валута. Употребата на технически позитивизъм за контрол на положението води до политически фетишизъм, който може да намали влиянието на Европейския съюз. Много голяма част от структурите на еврозоната с трябва да бъдат подновени политически, а не технически. Много ви благодаря. Думата има господин Йохим Стабати. Frau Präsidentin! госпожо председател. Бих искал да ви запозная с нещо, което се случи в моя кабинет в Бруксел и който също ви засяга. Угасна осветлението, опитах се да светна отново лампата, ударих се от чекмеджето и изведнъж отново светна лампата, половин час след което всичко се повтори. И сега разбирам, че в моя кабинет на депутат е било поставено нещо. Трябва да се провери дали някой е бил в залата или просто са забравили да загасят осветлението. Всъщност това е детектор. Детектор е, за пестене на енергия. А, също така, може би и това е сигнал, че сме там. А, какво се цели? Да спортуваме в кабинетите си ли на депутати? в този случай ритъма трябва да бъде на всеки 15 минути, за да се раздвижим по-активно. Председателката, благодаря за предложението. Но можете да отидете и в кабинет на друг депутат и това е вариант господин Кючук. Зате, уважаеми колеги, по стечение на обстоятелствата се изправям пред тази авторитетна зала в дни, когато нашия Европейски съюз е под разтърсващо влияние на бруталния терористичен акт в Париж. Акт, който бе заклеймен от председателя на най-голямата либерална партия в България господин Лютви Местан с оценката, че нито едно цивилизационно различие не само че не е повод за тероризъм, а повод за още по убеден общ стремеж към пъстротата и мултикултурализма. на този фон ви представям развитието на един анахроничен по своята същност проблем на нетолерантност в република българия. казвам развитието защото вече имах възможността да го маркирам по време на пленарната сесия на 12 ноември. 2014 година. държа в ръцете си акта за установяване на административно нарушение на централната избирателна комисия. нарушението ми е че по време на последната предизборна кампания редом с официалния български език съм използвал няколко изречения и на майчиния си език. възразих пред компетентните български власти. възразявам и тук пред вас. връченият ми административен акт е грубо нарушение на член 10 от европейската конвенция за правата на човека и основните свободи на член 9 от рамковата конвенция за защита на националните малцинства както и на членовете 11 и двадесет и две от хартата за основните права на европейския съюз. госпожо председател приключвайки повдигам този въпрос не защото не обичам родината си а защото искам е, и тя да достигне високите демократични стандарти на обединена европа. благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Думата ми господин Мат Карти. Благодаря ви, госпожо председател за да бъдат принудени ирландските граждани да платят за 43% от банковата криза в Европейския съюз. Дъблин наложи увеличаване на данъчното облагане, което засегна много домакинства. Те не доведоха до подобряване на услугите, те бяха несправедливи и диспропорционално засегнаха ирландците с ниски доходи. Ирландските граждани ясно заявиха, че това положение им омръзнало и стотици хиляди ирландци излязоха за протестира срещу последните данъци наложени на ирландските домакинства си дават сметка, че това е поредният данък, които ще доведат до бедност голям брой домакинства и които ще наложат допълнителен натиск върху ирландската економика. Ясно е, че не става въпроса за опит за намаляване разхищението на водни ресурси, а само ще засили данъчната тежест върху ирландските граждани. Ето защо заявявам аз тук, както с всички ирландци по улиците, новият данък върху досъмдяването ще бъде отменен и ще, се, ще започне нова епоха на просперитет за страната ни. Благодаря ви, думата има Рушак Карима Дали. Скъпи колеги, Вчера в Париж и навсякъде в Европейския съюз и по света ние бяхме милиони. Милиони, които казахме не се страхуваме. Ние сме тук, за да отстояваме нашите ценности е, срещу нападението, срещу свободата на словото, е, срещу съвместното съществуване. Ние заявяваме, искаме да останем заедно, защото тази воля е шанс. След страха, който преживяхме вчера, преживяхме единството в разнообразието и доказахме желанието да продължим приключението заедно. Повече от когато и да било, нека изграждаме заедно европейското Европейски съюз, приобщаващ Европейски съюз, е, в който всяка жена и всеки мъж има своето място. Европейски съюз, където никой не може да бъде заплашван, защото е журналист, евреин, мюсулман, полицай или мигриращ. Някои се страхуват от това покрай сухото да не гори и суровото. Някои се страхуват от сигурността, но предвид събитието от последните дни този страх е неразбираем. Ние трябва ясно и категорично да им заявим. Всички сме заедно. Не трябва да се страхуваме. Необходими са ни всички, за да изградим бъдещето на нашето общество. И в заключение ще кажа, една мексиканска поговорка. Те искаха да ни погребат, но те не знаеха, че ние сме зърна, зърна на свобода, зрънца на демокрация. Затова нека поем отговорността си. Благодаря. Редна е Джулия Мой. Божа Джулия Мой. Госпожо председател, днес тук бих искала да привлеча вниманието към опасностите, които дебнат и които могат да застрашават един малък остров в Средиземно море, Сардиния. В най-скоро време те могат да, то може да се превърне в военна база, а днес гражданите ни са жертви на ядрени отпадъци, след като правителството не казва какво количество и какви отпадъци са, е, на, са е, сложени в е, Сърдения. Сърдения е първата, е, първото ядрено сметище в Европа, така че призовавам Комисията и Европейския парламент да вземат мерки преди да стане много късно. Госпожи Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, скъпи колеги, в Европа сме свидетели на актове на насилие и смятам, че всички заедно заклемяваме тези актове. За нещастие обаче в Гърция случаят не е такъв, защото както бяхме избрани, членовете на Европейския парламент, членове на Златна Зора, сме жертва на заплахи. Свързахме се с министърът на отбраната в Гърция, за да поискаме защита. На 24 декември неизвестно лице проникна в нашите кабинети и а, ги повреди с надписа. Полицията само отбеляза този факт. Имаше още едно нападение срещу нашите, нашият офис, който също остана при пълно безразличие от страна на пресата. Настояваме гръцките власти най-накрая да осигурят охрана пред кабинетите ни, за да можем да работим спокойно. Двама от членовете ни вече бях, станаха жертви на туристична атака през ноември 2014 година. Надявам се това да бяха последните жертви. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Георгис Кирцус. Благодаря, госпожо председател. Е, в Гърция ще има избори на 25 януари. Е, това е повод е, всички медии по света да заговорят за Грексит, евентуалното излизане на Гърция от еврозоната. Аз мисля, че ние е, трябва да бъдем единни, имаме задължения е, поради е, принадлежността в Европейския съюз. Така че какво трябва да се направи? Първо трябва да се спазват всички задължения. Трябва дълга да се разпредели върху 50 години, а не върху 30 години и лихвения процент да даде възможност на економиката да покаже ръст. В противен случай пред нас нас е, се очертават лоши перспективи за економиката и е, се увеличава вероятността от Грек Хиксит. Е, председателката, извинявайте, Извинявайте, мисля, че изчерпахте времето си за изказване. Давам думата на госпожа Фонтун сега. Благодаря, госпожо председател. Всички добре знаеме положението в някои държави членки. В някои държави членки се спазват човешките права, но в други се връщат някои потърсили убежище в техните страни, обратно в техните страни. Искам да цитирам случая с Морадбек Кетебаев, който след като поиска убежище в Испания, Испания сега ще бъде върнат в твоята страна. Не, не можем да правим това с хора, които са а, е, заплашени от а, е, изтезания и а, е, за които има опасност за живота. В крайна сметка нашите държави трябва да защитат правата на тези хора. Господин Буда. Нино Пицула получи думата на следващия път. Сега господин Хрватско е престала пост. Благодаря ви, госпожо председател. От началото на тази година в Хрватия близо 10 000 рибари, заминаващи се с дребен риболов и които се препитават с традиционен риболов, живеят по островите, а по островите животът е по-скъп поради трудният достъп. Ясно, че трябва да се запазва стабилността на екосистемите, но въпросът е как дребният риболов вреди на запасите и защо именно дребните риболовци се смятат за заплаха. Винаги е имало проблеми с използването на запасите, но добре е да, се, да има ограничения, а не пълна забрана. през декември 2013 година беше прият документ, в който ясно се споменава за необходимост да вземат предвид различията за различните видове риболов и затова трябва да се опитаме да направим всичко възможно, да запазим мащабният риболов в нашата страна. Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Кашето Кенге. Грация, е, сеньор президенте. Благодаря, госпожо председател. Е, е, Европейски съюз, който говори в Париж, трябва да остане последователен. Е, ние защитаваме демократичните свободи, свободата на словото от името на всички страни, които се борят срещу екстремизма. И не говорим само за Африка. Преди няколко седмици тук в пленарна зала доктор Канде спечели наградата Сахаров. Но сметките на неговата болница бяха замразени Европейския съюз е, е, застана категорично на страната на правата на човека в е, Демократична република Конго. Демократичният Европейски съюз, който говори в Париж, трябва да разбере, че в Нигерия се разиграва ужас, организиран от Боко Харам. Много се радвам, че Европейския съюз реши да говори за това днес. Много хора загинаха. Има атаки. Днес имаше атака срещу население в Камерун. Обаче има надежда. При няколко дни едно момиченце отказа да се самовзриви, е, прояви смелост и е, отиде и се предаде на властите. Трябва да има международни сили, които да се борят срещу подобни явления. Господин Маркос Благодаря, госпожо председател, дами и господа бих искал да израза своето уважение на журналистите и карикатуристите, които са били а, убити в Париж, докато са а, извършвали а, професионалната си дейност. Същото въжи и за полицията, за полицаите, които са а, е, станали жертва на убийците, както и на всички онези жертви, а, е, на чието близки изказвам своите съболезнования. Но мисля, че ние трябва да водим тук един дебат защото не, не трябва да си предхвърляме едни на други отговорността за случилото се, а по-скоро да се опитаме заедно да си обясниме нещата. Имаме нужда от един идеен дебат, за да можем да бъде силен, силни срещу терора. Госпожа Er- Много ви благодаря, госпожо председател. След трагичните събития в Париж всички се чувстваме притеснени и се страхуваме. Страхуваме се, защото не знаем какви ще бъдат последиците от събитията през миналата седмица през останалата част от живота ни. Стана ясно, че трябва да защитаваме ценностите свобода и мир и трябва да ги защитаваме с всички сили. Трябва да се изправим срещу всички заплахи, срещу демокрацията, която се оказва прекалено уязвима. Иска се повторно въвеждане на смъртно наказание или засилване на мерките срещу за борба с иммиграцията. Това са исканията на крайната десница, които са за, които също представлява заплаха също за демокрацията и свободите в нашето общество. Ние имаме нужда от повече демокрация, повече свобода и трябва да има смелостта да защитаваме тези ценности с необходимите средства. Благодаря ви, думата има господин Буда. Doresc să atrag atenția asupra unei situații. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да се противопоставя на отношението към Румъния, на начина по който се третира Румъния а, във връзка с присъединяването към споразумението от Шенген. А, всички румънски граници отговарят на изискванията и това вече беше признато ние допринасяме за стабилността на района е, като брънка от Европейския съюз. Безпричинно ни се отказва присъединяване към шенгенското пространство, е, като повода е, че е, не сме допустими, е просто несериозен. Това е неправилно третиране на Румъния и на румънците. Е, Румъния трябва да бъде третирана по същия начин, както всички останали и е, трябва да е, получи всички права, които проистичат от принадлежността и към Европейския съюз. Госп... Госпожо председател, през 2011 година Европейската стратегия за ромите беше прията, но от тогава насам нещата не се промениха. Днес в Европа, в европейските общества има ромски общности, които са дискриминирани заради начина им на живот, културата им. И аз обаче не смятам, че Европейския парламент и Европейската комисия е, отдава достатъчно внимание на този проблем. Не знам кой всъщност отговаря за е, проблемите на ромите в Европейската комисия, но тук става дума за европейски граждани, като вас, като мене. Така че аз мисля, че Европейския парламент и Европейската комисия трябва да се заемат незабавно и ефективно с ромския проблем. Благодаря, господин Никамърло. И давам думата на госпожа Беатрикс Фонш. Много благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, не само политиците могат да правят политика. Понякога е нужна само една дума и тази дума днес е Грексит. Гаксит обаче е неологизъм, с който се опитваме да хвърлим прах в очите на гласоподавателите, които може би се чувстват под заплаха. И това пред за натиск срещу избирателите в Гръция да не гласуват за Ципрас. Това обаче не меса в а, национални избори в една основната членки на държави, държавите членки на Европейския съюз и това ще навреди на демокрацията в Европа, защото не валутата, а демокрацията е в сърцето на Европа и именно нея трябва да защитаваме. Благодаря ви, господин Бушо има думата. Атакул терорист. Благодаря. Аз мисля, След е, всичко случило се в Франция, е, цялата планета е, се почувства засегната. Шествията в Париж и в други градове на Франция показаха, че гражданите на Франция не отстъпват пред страха от терора. Трябва да се отстоява свободата на словото и мира. Трябва да се борим срещу екстремизма и тероризма. Трябва да има търпимост. Трябва да разработим обща стратегия, за да се изкоренят тези явления. Ние трябва да докажем и да покажем своето своята съпричастност към жертвите, към техните близки. Жусуи Шарли. Господин Юпае. Благодаря, госпожо председател. В края на на декември председателя и главни економист на Европейската централна банка казаха, че може да има дефлация в Европа по увеличаване на безработицата, увеличаване на цените и така нататък. В тези ще, ще успеем ли да спреме деф, дефлацията, тъй като в економик, политиката на спестявания показа, че не може да реши проблемите. Председателя на комисията предприе едни е, тихи и не много смели смет стъпки напред, но мисля, че ще трябва да предприеме много повече мерки, да, да се мобилизират инвестиции и е, в с публични средства и също така Европейската Централна банка трябва да играе своят роля за възстановяването на, економи, на економиката в Европа и да вземе експансионистски мерки, за да подхрани публичните инвестиции и по този начин да увеличи заедостта. Благодаря ви. Благодаря ви. И последният колега, който ще си изкаже днес, е госпожа Ангелия Гарсия. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да ви кажа няколко думи за семействата на жертвите на франкистите в Испания. Според принципите на, за защита на правата на човека на ООН не трябва да се защитат правата на народите включително и спомена за събитията на потисничество, особено когато става въпрос за събития довели до травми. Трябва да се уважава жертвите на франкизма, а някои от тези жертви не са имали право на погребение следствие на погребането им в многобройните общи гробове. В момента си е предвижда проекто закон за запазване на паметта в е, моят регион в Андалусия, но явно, че няма място за справедливост за жертвите на франкизма в Испания и аз искам да ви обърна внимание за това, на този факт тук в пленарна зала. Благодаря ви, госпожо Гарсия. По този начин изчерпваме списъка на изказващите в политиката на в рамките по силата седмитни изказвания. Заданието продължава утре в 9 часа, след което от 15 до 21 часа. Дневният ред е на разположение на интернет сайта на Европейския парламент.